Dear colleagues, we can start with... Колеги, нека започнем. Продължаваме с нормалното заседание на комисията ЕКОН. Продължаваме с точка 8. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Днес ще се съсредоточим върху някои делегирани актове, стандарти, технически, регулаторни технически стандарти, мерки за приложение, свързани с единия правилник за банките. Завършени са 25 делегирани актове, остават още 6 регулаторните, регулаторните технически стандарти. Е, от тях 6 са завършени, има още някои, които трябва да бъдат приключени. и SBA помоли комисията да бъдат отложени крайните срокове за проекто текстовете. Очакват се те да бъдат завършени в скоро време. Европейския парламент има седем становища по смисъла на член 10. Комисията се очаква да реагира в рамките на 3 месеца. По три от актовете има политически измерения, тъй като те са важни за индустрията. Секретарията организира брифинг за нашите членове. Комисията предостави ориентиране по отношение на делегирани тектове и регулаторните технически стандарти. Изабел Ваян от EBA ще ни ориентира. Имате думата за не повече от 5 минути. Всеки от нашите експерти ще получи думите, думата, след което колегите ще имат възможност да реагират. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Благодаря, че ни давате възможност да направим кратък преглед на ситуацията в областта на приемането на целия този пакет. Както казахте, господин председател, комисията се опитва да уважи сроковете, включително и срока от 3 месеца. За съжаление, не винаги е възможно да се включим в този срок. В много случаите го спазваме, но не винаги има пречки, като например достатъчно ресурси. Недостига от, от ресурси понякога има дискусии по същество, където има разли, разли, различни становища разлики по становищата, нашите становища и Европейския надзорен банков орган. Така че всички тези елементи трябва да бъдат включени в процеса. Това е нашият общ подход. Правим каквото можем, но не винаги е възможно да се включим в срока поради практически причини. Искам да кажа някои специфични характеристики по текстовете, най-напред ще се спрене изменението към делегирания акт за е, отношението за покриването на ликвидността. Тук става дума за изискванията за ликвидност. Това е много сложно жен текст. Той трябва да бъде бързо прият. Изисква се различни изменения, които са от бюджетно естество и по същността. Тези корекции трябва да се направят по текста. На ниво комисия ние решихме, преди да продължим с приемането на тези изменения, да изчакаме резултатите от дискусиите по предложенията за прозрачност и стандартизация. И така, критериите за второ ниво ликвидни активи, ценни книжа и корпоративен дълг за тези единици трябва да има определени критерии. Те са определени в рамките на течащите в момента преговори. След като имаме резултатите от тези преговори, естествено ще ви изпратим нова версия на нашия проект от текст. Вторият акт, на който ще се спра, това са стандартите за, за оценката на методологията за оперативния риск. Очакваме приемане в края на май или април в момента има така дискусии по текста, но ние смятаме, че наистина ще се справим и ще може в края на април или началото на май да приемем текста. На следващо място това са стандартите за оценката и прогнозите на методологията на вътрешното отношение Смятаме, че приемането ще бъде в края на май или в началото на юни. И на последно място ще се спре на критериите за потоците навън и навътре в интрагрупите. Имаме преводите и имаме съглашение за стартиране на процедурата по приемане през тази текуща седмица, така че тук смятам ще имаме много пърз напредък. Това е от моя страна. Благодаря, господин председател, благодаря. А сега госпожа Баян има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, За мен е голямо удоволствие да подкрепя вашата работа по контрола на, на делегираните актове, контрол на делегирани актове второ ниво. През юли 2013-2014 година публикувахме първите текстове, текстовете по надзора на банките. Е, това са директивите BRRT, MLT и EMIR. Е Ще говоря за единия правилник за банките – Както каза комисията, има ясен мандат за подготовката и приемането на делегирани актове. Е, ския банков орган отговаря за прилагането на техническите стандарти. По отношение на комисията и делегираните актове на комисията, ние играем консултативна роля, изготвяме доклади, анализираме Проденциалните аргументи, както и въздействията на различните политики. И по-точно ние изготвихме анализите на бизнес моделите на банките. CRT и CRR дадоха мандат за 133 технически стандарта, които са разделени на 84 регулативни технически стандарта и 49 технически стандарта за приложение. В момента банковият орган е представил 117 технически стандарта. Повечето от тях, както бе казано, както бе казано са напълно прияти и публикувани в официалния вестник. Има 68 доклада по тези стандарти, като тук се говори за съотношението Leverage, Leverage съотношението NCFR и е, подкрепата за малките и средни предприятия. Основното послание от наша страна е да се е, приключи работата по първия правилник, вътрешен правилник за банките, е, това се очаква да се случи до края на годината, т.е. Е, последните стандарти да бъдат прияти. Смятаме, че това е страшно важно, защото така ще имаме яснота, яснота, която е много необходима след кризата. Това е заключението на Г20. И така до края на годината очакваме да е, се да получим последните 16 технически стандарти. Няма да има нови до, до, е, доклади, ще има актуализирани доклади за някои области, където, е, за които сме помолени да, е, които сме помолени да следим, като например разпоредбите за възнагражденията. Естествено, включването ни в сроковете е важно. Има някои отлагания във времето. Те се дължат на липсата на ресурси, но също така има и отлагания, където причината са дискусии по същността на стандартите. Допълнителните дискусии са необходими, тъй като трябва да се навлезе в дълбочина на материята. Важно е, в крайна сметка стандартите да бъдат разумни. Например, в някои области, като оперативния риск, ние зададохме въпроса към комисията и за законотворците, дали не трябва да направим крачка назад и да помислим за нов законодателен акт, както бе даден мадата от Сиерар. Последва анализ от комисията. И в момента се обмислят регулаторни промени. Така че тук може да става дума за големи разходи, разходи, които не са непременно необходими, но всичко това ще бъде но всичко това е обяснено в доклада на комисията от, ноен, от декември 2016 година. И така, единия правилник за банковия сектор се приема 4 години след първоначалното публикуване на тек, текста. Основните моменти тук са капитала на банките за първите години – през последните две години това е много важен въпрос за тази комисия. Ние се съсредоточаваме върху вътрешните модели на банките. Има ясен план, който бе прият преди две години. Ние ще приключим тази година нашия анализ. Има някои стандарти, които трябва да се актуализират, като например докладването, отчитането. Това е много важен аспект. Европейския банков орган е, смята, че трябва да има единен правилник, който да се грижи за правилното прилагане на правилата от всички банки. Това изисква допълнителни усилия, които смятаме да предоставим в бъдещите години. Благодаря ви за вниманието. Естествено, с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря, казва председателят. Сега ще прочета изявлението на господин Караш. Господин Караш, за съжаление, по лични причини не е сред нас. Той се извинява, но той изпрати своето становище. Той е на немски, аз ще го прочета на немски. <clears throat> А, не зная какъв ще бъде резултата от този опит, но ще опитам. И така. Аз разбирам немски, но не се осланя много. Надявам се Европейският парламент да осъществи своя анализ. Е, важен, важна е прозрачността, това очакват гражданите. Е, аз имам три въпроса. Най-напред въпрос към прозрачността. Европейския банков орган през 2015 година и също така в края на 2016 година помоли комисията да даде срокове за техническите стандарти и да удължи сроковете за стандартите от CRR. Тез, то, то, този текст е публикуван онлайн, но решението за удължаването на сроковете не се оповестява веднага. Европейския банков орган трябва да приеме определени стандарти и да, ги, да публикува приемането на своята интернетна страница. Защо обаче това не става? Какво смята ЕБЛ да направи за преодоляване на тези дефицити? Освен това, важни са изискванията изискванията за експозициите на риска и, по, и свързаните с тях недвижимости. Как смята Европейският банков орган да Свен, казва председателят, извинявам се. Свен, вие наистина се справяте много добре, справяте се с много трудни думи, като ризико, експозиционни подобни. Да, продължава председателят. Съотношение за покриването До момента в тази област има два делегирани акта и две мерки за приложение. Има един делегиран акт, за минималната квота за ликвидност. Този акт бе прият на 10 октомври 2014 година. В средата на 2015 година бе предоставен корегендум на този правен акт. Какво е положението обаче с този коригендум? Има отлагане във времето. Защо? как изглежда отчитането в момента и механизма за отчитането през тази година. Институциите имат нужда от яснота. И въпрос за стандартите за публикуване. В момента, до момента има 31 технически стандарти в тази област. Те са приета, но 9 още трябва да се приемат. Има три стандарти, които са предложени наскоро. Комисията трябва да ги приеме. Тези три стандарта са от много голямо политическо значение. Към тези стандарти принадлежат текстовете от 3 юни 2015 година, РТС, т.е. стандартите за методологията, представена на 21 юли 2016 година и стандарта за критериите за вътрешната ликвидност – Текст прият на 22 юли 2016 година. Какво е положението с тези законодателни актове? и им отлагане. Защо? Това беше становището на господин Караш. И аз също така имам въпрос. Той засяга техническия стандарт за прага на същественост – по смисъла на член 178 от СИЕРАР. Въпросът е за праговете, които по принцип трябва да се намалят. И какво какво е очакването на, за въздействието на, при, на тази промяна? Има ли оценка на въздействието от това предложение? Защото това естествено ще има влияние върху стандартизирания подход на банките. Това ще повлияе на изискванията за капитала, а и на а и, и ще повлияе върху експозициите. Това бяха моите въпроси. Перванш Перес има думата за допълнителни въпроси. Мерси, Благодаря. Съжалявам, че много от колегите които проявяват интерес към тези делегирани актове, не са тук. Но както и да е. Два основни въпроса. Европейския банков орган каза, че е била изпратено писмо от комисията за също писмо, за което говори господин Карас ли става дума? Парламента би трябвало да бъде информиран да, за това дали не е писмо, за което говори господин Карас. Основното ми притеснение е свързано с преговорите. Казахте, че за регулаторните технически стандарти за регламента за капиталови изисквания очаквате решение – което е разбираемо. Но дали това... Но за какво ще бъде това? За коефициента на покритие на нуждите от ликвидност или за влизащите и излизащите потоци. Още един пакет, който парламентът още дори не е започнал да обсъжда и той ще има въздействие от гледна точка на действащите лица – за каква правна сигурност става дума. Имам впечатлението, че продължаваме да се притесняваме за актовете за делегация, които в момента преразглеждаме. Рискът от объркване, от противоречие не, не е спазването на законодателството е според мен е един проблем, който се повдига. Може би това е по, повече политически, отколкото технически въпрос, но ако погледнем какво става с, с, с пътежоспособност 2, дали да не за дали да не направим така, че да не допускаме старата грешка и да а именно да се да ремонтираме конструкцията на сградата, след като трябва първо да направим покрива. Thank you. Uh, I think now you can... Благодаря ви. Мисля, че вече можете да вземете думата, за да отговорите на поставените въпроси. Заповядайте. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпроса на господин Карас, на вашия въпрос на госпожа Берес. По въпроса за прозрачността. Разбирам притесненията на парламента и информацията за това докъде е стигнала процедурата. аз мисля, че когато Европейския банков орган публикува своя проект, е, следва вътрешната процедура, ние трябва да го получим и да го анализираме. Ние имаме своя вътрешна процедура, консултация между отделните служби. След нас, за нас не може да бъде публикуван текста преди да бъде прият от комисията. Заедно с това ние се опитва, ние правим усилия да информираме вашата комисия, да я държим в течение Искаме да ви предоставяме таблиците и конкретна информация за това докъде е стигнала работата. Но за нас е по-трудно, отколкото за Европейския банков орган да се публикуват текстове, които все още не са били разгледани и съгласувани с различните служби. Сега по конкретните въпроси, надявам се, че не съм сбъркал, когато казал, че вече а, споменах някои от нексто. Що се отнася до регулаторните технически стандарти за коефициента на покритие на нуждите от ликвидност, да, ние решихме да изчакаме а, разискванията по, пред, по предложенията, що се отнася до въпросите повдигнати от господин Карас и регулаторните технически стандарти за, за измерителите и се надявам, че ще успеем да го приемем през март след според методологията за вътрешната оценка и за входящи и изходящи потоци. Аз мисля, че натрупаните проблеми се решават. Що се отнася до това, което вие добавихте, господин председател, за прага за определене на неизпълнението, приемането е предвидено за май месец. Що се отнася до отговора по същество, предпочитам колегата от Европейския банков орган да го направи, но този орган в подготовката на текста направи оценка на въздействието, що се отнася до казаното от госпожа Берес. Да, това е много точно. Вярно е, че си задавахме въпросите за регулаторните технически стандарти или подхода за измерване. Това е свързано с задължителния капитал. Това се, опит, това се обсъжда в международните организации. Струва ни се, че е полезно да продължим с приемането на този текст, защото този метод се използва от банките и все още няма пълна сигурност за това какви решения ще се вземат, а в крайна сметка те ще трябва да се транспонират в европейското законодателство. Следващите няколко години когато ще спазваме сегашните правила, ще трябва да се уточни по какъв начин ще проверяват регулаторите начина по който банките прилагат метода за оценка на оперативния риск това, което каза госпожа Берес е много важно. Всеки път, когато предлагаме нова промяна в нормативната база за банките, трябва да изпълнението на мерките от ниво 2 и ниво 3. Имаме директива за капиталова за капиталовите изисквания, регламент за капиталовите изисквания, има актове за делегация и имащи отношение към тези мерки, които не са засегнати. Освен това, и но, трябва да се следи докато правилата не бъдат при, приети, съществуващите правила да бъдат максимално пълни. Това е, което исках да кажа и мисля, че колегата от Европейския банков орган ще иска да допълни. Благодаря. Благодаря за въпросите. Три допълнителни информации за регулаторните технически стандарти Mortgage Lending Value. Това е структурен стандарт, чиято цел е да формулира критериите, които се използват за определене на ипотекарната стойност. Ние подготвихме елементите, с които може да се изготви стандарта, но има една правна трудност в смисъл, че ипотекарната стойност, предвидена в член 124, би могла да има въздействие не само върху върху определянето на задължителния капитал при ипотечния кредит, както е предвидено по член 124, но и по косвен начин е, и покритите е, облигации в е, Европа и ако променим оценката на тези активи, навлизаме в един много важен пазар и могат да възникнат въпроси за финансовата стабилност. И от, в интерес на сигурността не искахме да включваме директно тези регулаторни технически стандарти, тъй като те могат да имат неочаквано въздействие. Второ, методологията за проверка на модела, оперативен риск, пазарен риск, това, което е приел пазара. Както каза комисията за кредитния риск и оперативния риск, имайки предвид промените в разпоредбите в Базел, ние трябваше да анализираме какво ще бъде въздействието върху европейските пазари и ние обърнахме внимание на комисията, че що се отнася до методологията за оценка на съществуващия модел и съществуващите надзор, има нужда от хармонизация. Е, механизмът е, за стабилност е, поиска моделът и подхода да се синхронизират и независимо от бъдещите международни тенденции, това е основен елемент, който според нас трябва да бъде прият. Трето, за прага на не и е, изпълнение за установяване на неизпълнение при кредитополучателите. Въпросът е деликатен, тъй като са необходими промени в различните държави членки. Трябва да се променят установени закони. Ето защо трябва да се направи целенасочена оценка на въздействието. Идеята да се снижи а, прага не съответства непременно на изискванията за допълнителен капитал, защото се окаже, че има неизпълнение, но на по-низко ниво, тук е, броя на очакваните загуби ще бъде по-малък, защото е, кредитът, е, необслужния кредит ще може да бъде управляван на по-ранен етап. Въпреки, че банките ще трябва да адаптират системата си за установяване на неизпълнение, няма да се променят капиталовите изисквания. Що се отнася до допълнителни трудности, трябва да споменем елементите за установяване на неизпълнение, не само в абсолютна стойност, които сега са 500 хиляди, е, било за фирмен, е, било за е, кредит на дребно, но тук искам да добавя, че елементите в които да са гъвкави с 0 до 0,5% от задълженията на кредитополучателя. Съчетанието от тези два елемента а, ни а, дава възможност а, да направим анализ на тези проблеми, които сега, пред които сега сме изправени. Перванш, доколкото разбирам, има реплика. Е, имайки предвид отговора на комисията, който аз разбирам, и възниква един труден въпрос. Да, трябва да се изчака да се проведат преговорите, това отнема време. Междувременно е, трябва да се опитаме да подобрим съществуващата ситуация. Какво да направим, за да не се окажем изправени пред нов подход, при който всъщност комисията има впечатление, че комисията прави само това, което е абсолютно необходимо. Не се в подхода, има ли възможност подхода да бъде а, не толкова а, подробен а, или пък ще се подходът ще бъде много подробен, което означава, че ще се изправим пред доста сериозна задача през следващите години. Не знам дали искате да отговорите. Ако не, просто си отбележете въпроса. И аз имам кратка реплика за материалния прак. Доколкото разбираме направена оценка, а, Доколкото разбирам, има едно средно европейско ниво и има различни прагове. И ако искаме детайлен анализ, трябва да отчитаме крайностите в скалата. Не знам дали оценката която, на въздействието, която правите, почива на средната стойност или пък дезагрегирате стойностите. Отчитайки съществуващите условия, това беше моят а, кратък въпрос. Що се отнася до прага на същественост, както казах, се събраха данни. В този процес участваха на 200 банки. Това би трябвало да е представителна извадка на банковия сектор в Европа. Прагът, разбира се, ще доведе до промени в вътрешното моделиране на банките. Това е единият аспект. Другият аспект, както казахте, господин председател, е свързан с подхода към необслужваните кредити. Това е много важен елемент. За да измерим въздействието, трябва да попитаме всяка една банка какво би било. Въздействието в крайния в крайна сметка ще решението ще бъде общо, агрегирано. Всъщност ние попитахме колко време ще трябва за изпълнение. Не може да се каже, че ще има въздействие върху въздействието на капитала. Проблем би било изпълнението на вътрешната система ще минат поне три години преди влизането в сила. И банките, които имат нужда от промяна, се готвят. Благодаря ви. Разбира се, екипът за преговори ще обсъжда тези въпроси и ще разговаря с докладчика дали ще водим допълнителен диалог с комисията, за да се уточнят и очертаят проблемите преди приемането. И дали сме на... доволни. За сега ви благодаря за сътрудничество. Господин председател, заповядайте. И мислех, че искате да приключите дискусията. Да, исках. Но ако искате да кажете нещо, трябва да... Бих искал да кажа нещо. Когато е, обсъждахме сроковете, има един е, стандарт, който особено ни притеснява и това е, е по член 124. Вие говорите за номер 4, буква А, Б. Вие говорите за 4А, но в 4Б чета, че техническите стандарти трябва да уточняват условията, уточнени по линия 2, които компетентните органи да взимат предвид, когато определят проценти за по-висок риск. По-конкретно финансов риск. Това е много важно. На много пазари, както и в мой избирателен район, има признаци на а, балон на недвижими имоти. На някои пазари се налага да се мисли за макропруденциални мерки, за да се ограничи риска от нови балони на недвижимите имоти. Тревожим се, че Европейският банков орган не може да постигне съгласие между членовете си по тези въпроси. Бих искал да попитам Европейския банков орган кой взима позиция и какви, какви са проблемите. И второ искам да напомня на колегите, които не са многобройни, и на председателя, че в, банков, в годишния доклад на Банковия съюз поискахме комисията да предприеме много по-категорични действия от макропруденциална гледна точка. От гледна точка на Банковия съюз нямаме обща рамка ЕДИС, но заедно с това нямаме обща хармонизация на макропруденциалните инструменти. А в макропруденциалната област държавите членки изпитват не могат да постигнат споразумение и комисията не би трябвало да проявява снисходителност. Ако Европейския банков орган не може да постигне съгласие с членовете, искам да попитам кога ще вземат те решение, защото не можем да допуснем да се а, надува балона на движимите имоти. Мисля, че комисията носи отговорност, ако Европейския банков орган не носи отговорност да разработи регулаторен технически стандарт и да си свърши работата и бих искала да чуя от Европейския банков орган кога ще постигнете съгласие и кога и кога ще може комисията да потвърди, че ще предприемете нещо. Трябва да кажа, че гражданите в избирателните райони, в които има, в които се развиват а, балони на недвижими имоти, се оказва, че по-бедни хора трябва да ще бъдат изтикани от района, в който живеят отдавна. Не е приемливо този въпрос за липсата на хармонизация на макропруденциални инструменти, а, да не се решава. Благодаря. Много кратки коментари. Заповядайте. Благодаря за въпроса. Съвсем кратък коментар. Европейския банков орган няма да работи по този въпрос. Това е единственият случай, в който не можахме да постигнем двойно просто мнозинство. Ето защо изпратихме регуторни технически стандарт на комисията и комисията ще приеме онова, което прецени. Защо не беше постигнато съгласие? Трябва да се да се види дали иска да се промени капиталовата тежест, дали искате да гледате максимално напред в бъдещето и да прилагате макропруденциален подход. Това предполага гъвкавост. Това предполага активност по гъвкав начин, а в регулаторния технически стандарт, ние се стремим към висока степен на хармонизация. Така че ако искате висока степен на хармонизация, няма да можете да бъдете активни а, с а, а, поглед към бъдещето, баланс, който се постига трудно и затова не можахме а, да гласуваме. Да, господин председател, само за да е, допълня казаното от колегата Европейския банков орган възоснова на факта, че е, Европейския банков орган не можа да постигне съгласие. Аз е, се опитах да видя дали не може да бъде прият текста директно. Няма политическо решение. Извинявайте, господин председател. Допълнителен въпрос съвсем кратък. Кога можете да кажете а, какво ще бъде решението? Това, което казахте, а, не удовлетворява а, гражданите, които се притесняват от балон в недвижимите имоти. Отбелязвам въпроса ви. Ще се опитам да да ви предоставя информация. Сега не мога да ви дам дата. Това повдига въпроси от наша страна. Сега искаме да ви благодарим. Ясно е, че екипа, преговорния екип трябва да се срещне, за да уточни позициите. И тази позиция ще се обсъди с комисията и Европейския банков орган. Благодаря ви. Сега кратка пауза. След 15 минути ще дойде заместник председателя Домбровски за нашия диалог. Dear colleagues, we can start. Уважаеми колеги, нека продължим заседанието. Продължаваме с девета точка от дневния ред. Казвам добре дошъл на заместник-председателя на комисията, господин Домбровскис. Както знаете, той отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. и именно в това му качество провеждаме втория структуриран диалог с теб, Валдис, след като пое този ресор от Лорд Хил. Както си спомняте, предишния структуриран диалог проведахме на 9 ноември с господин Домбровски с в това му качество. Смятам, че сега е много удачно време да проведем този структуриран диалог, защото обсъждаме работата по много съотносими предложения от страна на комисията, основния банков пакет – който ще обсъдим за първи път днес. Имаме и предложение за резолюцията с централните контрагенти по отношение на ЕДИС. На предишното пленарно заседание приехме и нашия доклад за Банковия съюз. Освен това, работим и на базата на въпросите на доклада на ГУЕ за ролята на надзорните и регулаторни органи в банковия сектор и финансовия сектор, завършването на работата по Базел 3. Имахме много интересна дискусия по Базел, където обсъдихме аспектите свързани с рисковете и, както знаем, тук трябва да се отчетат и съответните промени в съответните юрисдикции. И, разбира се, и дискусиите, които се провеждат, където трябва да анализираме какво ще е въздействието. Надяваме се, че то няма да бъде негативно. И накрая, разбира се, сега в не Непосредствено преди задействането, вероятното задействане на член 50 от Обединеното кралство и стартирането на едни сложни преговори, които разбира се, до голяма степен ще повлияят на темите, които ще обсъждаме и днес. Получихме от вас и бележка за оценката на нашия еквивалентен режим, нещо, което ще бъде изключително полезно за нас в работата ни в хода на преговорите за Брексит и това представлява много важна основа за комисията, не само по отношение на Брекзит, но също така и елемент, който трябва да се отчете в хода на дискусиите. Тоест много важни елементи за дискусия и давам думата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 И така, уважаеми господин председател, уважаеми Роберто, уважаеми членове на Европейския парламент. На първо място благодаря за поканата за структурирания диалог с членовете на Комисията по економически и парични въпроси. За мен е, е това е една добра възможност да обсъдим нашата работа за стабилизиране на финансовия сектор в Европа. Ще ви представя нашите предложения в рамките на банковия сектор сектор и нашия подход във втората фаза на проекта за Съюза на капиталовите пазари. Работим в контекст на несигурност. При последната ни среща аз обсъдих този въпрос незабавно след провеждането на американските президентски избори. От тогава виждаме, че новата американска администрация поставя под въпрос много от аспектите, свързани с тези политики. В Европа референдумът в Обединеното кралство означава, че една страна е вероятно да напусне единия пазар, но условията и контекста остават несигурни и това подлежи на преговорите. В този контекст европейската економика функционира добре. Очаква се във всички страни да има растеж тази година и следващата. Е, БВП на общо европейско ниво се очаква да продължи да нараства. Дефицитът се очаква в Европейския съюз да намалее с 1,4% от БВП. Банките в Европа са все по-силни и добре капитализирани. Приоритетите на комисията са да засили възстановяването на европейските банки, така че да се създават нови работни места. Инвестициите, отговорните данъчни политики, структурните реформи, за повишаване на конкурентноспособността остават трите централни стълба в економическия план за приобщаващ растеж. Нашия подход почива на постиганите резултати. Нека ви дам малко повече подробности за финансовите услуги. През ноември изложихме нашето предложение за пакета за реформи в банковия сектор, за намаляване на риска в банковия сектор и за ам, стабилизиране на економиката. Глобалните банки се нуждаят от глобални стандарти. Това ще помогне за тяхната конкурентоспособност и стабилизирането на финансовата система и економика в международен план. Това е добра основа за продължаването на международното сътрудничество. От последния доклад на Силви Голар знаем, че сътрудничеството е нещо, което ще продължи с тази комисия. Освен това, приноса на вашата комисия ще бъде много важен по процедурата за обикновена законодателна процедура по пакета, който предложихме през ноември. Този пакет ще въведе стандарти, които са обсъждани вече в комисията Базел и в съвета по финансова стабилност, за да се избегне прекомерно натрупване на леверидж в финансовата система. Банковия сектор ще приеме този пакет за реформи, за да се въведе един, едно леверидж съотношение от 3%. Очакваме следващото съотношение на левериджа да стабилизира сектора, а също така и да помогне на банките да се справят с стресови ситуации по-добре. Работим в конкретни сектори, като например пазарен риск, кредитен риск за контрагентите и експозициите на централните контрагенти. Управлението на рисковете, свързани с систематични, системно важните банки, е от особено особено значение предизвикателство. Това ще позволи за поемане по-добре на загубите. Освен това, в минималните изисквания е включен общия капацитет за поемане на загубите нашата отделна иерархия за кредиторите ще даде възможност за залагане на буфери на време. Миналата седмица ние се обърнахме с призив към съвета ЕКОФИН да вземе обща позиция през май и също така се надяваме, че и тази комисия ще вземе необходимата позиция. По отношение на мерките за намаляване на риска, нашите предложения са за по-голяма съразмерност. На тази база искаме да получим доказателства на базата на препоръки от тази комисия и по-конкретно от Бурхард Бауц. Нашата цел е да имаме изисквания, които да отговарят на различни бизнес модели и различни профили на риска. За по-малките банки ние предвиждаме намаляване на административните разходи, а също така и капитални изисквания за позиции, свързани с търговията. Искаме да поддържаме фактори, които са свързани с факторите за малките и средни предприятия. Освен това, предвиждаме инвестиции в проекти, инфраструктурни проекти с малък риск. Продължаваме да оказваме подкрепа чрез службата за структурни реформи по отношение на необслужваните кредити. Продължаваме да работим в рамките на европейския семестър, за да можем да пристъпим към необходимите мерки за преструктуриране на банките. Трябва да имаме структуриран и координиран подход на общо европейско ниво. През април на неформалния съвет на ЕКОФИН се очаква тази тема да бъде бъде включена в програмата. Така че очакваме да имаме ясни цели и срокове. Нашия пакет за банковия сектор почива на една широка програма за по-стабилен банков сектор, който се допълва с по-задълбочени капиталови пазари. Споделянето на риска и намаляването на риска трябва да бъдат обвързани. Това е предложено по отношение на Банковия съюз и отговаря на работата на Данута Хюбнер – за да се допълнят мерките за намаляване на риска в нашия пакет, предлагаме законодателни актове за засилване на финансовата система в Европа, така че централните контрагенти да могат да бъдат преструктурирани. Това допълва рамката за управление на пазара на деривативи. Очаквам с нетърпение да работим заедно с вас, с Кай Свинбурн и Якоб фон Вайтсекер. Централните контрагенти и дериватите са важни области за нашия пазар. Това е област, в която Европа разчита на равнопоставеност, за да гарантира силна защита на финансовата стабилност. На базата на силно международно сътрудничество Европейския съюз може да бъде, да прояви гъвкаво, за да учете правилата на международните ни партньори. Вчера изпратих документ с нашите цели, изготвен от DG FISMA повече от 7 години след като започнахме програмата за реформите и след като се поднови несигурността по отношение на политическите условия в Европа и в света, сега е крайно време наистина да преразгледаме нашата система. Надявам се, че това ще бъде полезно за вас предвид дискусиите по различни досиета. По отношение на дериватите обсъждаме и изменения по Европейския регламент за пазарна социалната инфраструктура. Очакваме предложенията да бъдат съразмерни, но трябва да видим и как това ще се вмести в общата картина за клиринга в Европа. А сега по Съюза за капиталовите пазари. Благодаря ви за оказваната подкрепа. Постигнахме споразумение с съвета да се преразгледа този режим. Това е отличен резултат. Благодаря на Петър Ежек и на всички, които участваха в този проект. Продължава дискусиите по нашето предложение, за да се рестартира пазара за секюритизациите. Междувременно има нужда и за допълнителни промени това означава засилването на преструктурирането на сектора в Европа. Освен това, този сектор играе много положителна роля в съвременната економика. Нашия режим за снижаване на риска е преразгледан и води добри резултати. За да се финансира преструктурирането на Европейския съюз, смятам, че тези реформи са необходими. Благодаря на Пол Танк и от Маркарас. Карас. По отношение на предложението за засилването на капиталовите пазари в Европа и инвестициите насочени към социалния сектор, имаме добри резултати, за което благодаря на Сирба Пити Кайнен. Сега влизаме във втората фаза на проекта за Съюза на капиталовите пазари. Започнахме консултациите, последващия етап и стъпваме на съществуващите инициативи там, където започна дейността, ще я доведем до край. Това означава предложение за ефективно преструктуриране а, на бизнес дълга за компаниите, така че те да имат втора възможност. Това е насочено и към засилване на паневропейския сектор на а, пенсионните пазари. Сега по отношение на устойчивото финансиране, това трябва да отида отвъд публичното финансиране. Именно тук основахме една експертна група на високо равнище за разработването на обща стратегия за устойчиво финансиране. Съюзът на капиталовите пазари е пряко обвързан с инвестирането на дребно. Трябва да имаме инвестиции насочени към пенсионния сектор, застрахователния сектор и инвестиционните фондове. Ще изготвим предложения за дейности на базата на нашата зелена книга и на доклада на Оле Лудвингстон. Финансовите технологии могат да помогнат в тази област за да можем да се възползваме от напредъка на технологичните иновации, трябва да определим нови правила, които да допълнят съществуващите. Трябва да се създаде нова рамка в различни а, европейски страни, за да се справим с различните предизвикателства и възможности на финансовите технологии. Европейската система на финансовия надзор се съставлява основата на стабилността на европейския система от финансови пазари. Разглеждаме тези предложения, за да подготвим конкретни предложения за изменения. Уважаеми евродепутати, тази работа е необходима за да допълни нашата дейност, за да отговорим на предизвикателствата и променящите се обстоятелства. Вашата дейност е изключително важна за нас и съм сигурен, че ще можем да си сътрудничим и през едните месеци и години. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И да, наистина, ние също очакваме с нетърпение нашето отлично сътрудничество и за напред в тази област. Вие поставихте, очертахте някои много деликатни, много чувствителни, но важни теми. Сега можем да започнем с въпросите. Господин Хейес от групата на НП. Благодаря, господин председател. Господин Добровски, добре дошъл в нашата комисия. Поздравления за отлично вършената работа, за поетите ангажименти от вас и от вашия екип. Имам два въпроса и двата са свързани с Брекзит. Брекзит. Единият е по-скоро свързан с Ирландия, а другия е свързан с документа, който публикувахте вчера. По първия въпрос. Може би знаете, че отделът за финанси в Ирландия прави оценка, че за Ирландия загубите може да бъдат 20 мил, мил, милиона евро в дългосрочен план и да се отрази на финансовите позиции на Ирландия. Въпросът ми е какво е вашето послание към онези държави членки, които драстично ще бъдат повлияни от Брексита в една силна форма на излизане на страната? Какво ще кажете на тези държави членки, имайки предвид факта, че финансовата стабилност е толкова важна сега и в бъдеще? Дали комисията е взела предвид приложното поле на тези променящи се обстоятелства по отношение на пакта за растеж и стабилност. В доклада на колегата Перес чухме как това може да се отрази, каква е връзката с клаузата за изключителни обстоятелства и дали Брексит може да попадне в тази клауза и как това ще се отрази на другите държави членки. И вторият ми и последен въпрос, господин комисар, е свързан с документа, който публикувахте вчера. Знаете какво е значението на Британия британския пазар в Европа. 40% от активите са там, 60% от капиталовите пазара, пазари 1,1 трилиона евро се дължат на дейността в финансовия сектор в Лондон. Вчера а, публикувахте един много важен документ, който а, аз приветствам а, и очертавате как това, тези промени ще се отразят в бъдеще. Въпросът ми е дали сега трябва да имаме преходен период, за да гарантираме някаква сигурност в финансовите пазари, за да няма разпокъсаност и фрагментиране и как това ще сработи по отношение на а, равнопоставеността и еквивалентността. Трябва ли да се предприеме нещо по отношение на Обединеното кралство, защото финансовите пазари, базирани там, са изключително важни за функционирането и на тези в Европа? Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. На първо място по отношение на економическото въздействие на Брекзит – Наистина, нашите оценки посочват, че ще има отрицателно економическо въздействие. Първата ни оценка беше направена незабавно след референдума, където се вижда, че ще има негативно въздействие между 0,2-0,4 пункта, а за Обединеното кралство между 1 и 2,5 пункта. Но за Европейския съюз от 27 има различна степен на влияние в различните страни и ясно е, че Ирландия ще бъде една от най-силно засегнатите. И така Разбира се, трябва да намалим до най-низка степен на това економическо въздействие и последиците за държавите членки в Европейския съюз и трябва да, отворим, да оставим отворени варианти за това как да реагираме при необходимост в такива сложни ситуации. Така че трябва да отчитаме подобни елементи, когато навлезем в преговорите по Брекзит. След това по еквивалентността. По този въпрос наистина вчера публикувахме един преглед за процеса, където се обхващат и страни извън Европейския съюз. Това е документ за службите на комисията, изготвен от DG FISMA. Това е едно упражнение по очертаване на ситуацията, по равносметка за това как нашите мерки могат да гарантират финансовата стабилност в Европейския съюз и да улеснят допълнителното интегриране на финансовите пазари еквивалентността почива на оценка на съответните страни извън Европейския съюз и дали правилата им постигат същите надзорни и регулаторни резултати като европейските правила. Това означава, че се стъпва на правила за надзор и контрол в определени области, преди да се стига до риск пред финансовата стабилност или пък други рискове за Европейския съюз съюз. Разбира се, що се отнася до Обединеното кралство, Излизането на страната от Европейския съюз ще означава, че суб, субектите от Обединеното кралство ще загубят правата си а, за притежаване на паспорт и други права и това може да има последващи въздействия. Освен това, трябва да се разгледа и ролята на други страни, които не са толкова обвързани с Европейския съюз и Обединеното кралство, за да се гарантира финансова стабилност, така че всички тези аспекти да бъдат обхванати. Така че в момента работим по всички тези въпроси. Както знаете, преговорите за Брексит все още не са започнали, но със сигурност това ще бъде част от нашите дискусии пред, през месеци и години. Благодаря. Превонш Перес от името на социалистите и демократите. По въпроса за еквивалентността. Вие говорихте за банковия пакет, който е на масата. И в този пакет е, си има предвидени мерки, които ще изпитат влиянието на Брексит. Знам, че Вашето предложение се адаптира, но как се договаря пакета с перспективата за Брексит? Законодатели като нас са в трудно положение. Всички въпроси за рекапитализация с частни средства могат да бъдат повлияни от Брексит. Има и друг елемент на международния контекст, а именно промяната в администрацията в САЩ. Знаем, че дейността на Базовския комитет е много важна, в това число и за да се осигури надзор и добро състояние на банковата система. В вашето изложение не казахте какви инициативи ще предприемете с председателя Юнкер, за да сме е, спокойни не само, че американската администрация ще спази ангажиментите от е, Базел, е, но и че няма да се отменят онези мерки, които, към които се беше присъединила администрацията на Обама. Благодаря за въпроса. Най-напред. Ясно е. Сектора за финансовите услуги особено ще почувства влиянието на Брексит. Това е ясно. Е, това ще е една от най- чувствителните области, най-засегнатата области. Така че трябва да продължим с нашия законодателен дневен ред. И ако е необходимо, трябва да адаптираме съответно нашия подход. Също така е важно да се каже, че ще подкрепим всички наши финансови области по отношение на Брексит Имаме пакета за реформа на банковия сектор. Прияте е миналия ноември. Целта му е да се приложат националните стандарти. Естествено, очакваме и Обединеното кралство да следват тези международни стандарти, за да се намалят рисковете в банките. За банките. Важно е това да се подчертае, важно е да се продължи в тази насока. Също така е важно да вземем предвид и променящия се международен контекст, съобщението на новата американска администрация за регулацията на финансовия сектор, което бе обявено. Да видим какви ще са практическите резултати на този преглед Дот Франк ние ясно изпратихме нашето становище на двустранни начала. Много и оповестихме, наистина. Имаме решенията за еквивалентността. Те са базирани, те са основани на правила, които въжат в трети страни, като целта е да се постигнат да се постигне същото ниво каквото задават европейските стандарти. Ако това не стане, трябва да преразгледаме нашите цели в контекста на еквивалентността. Във всички случаи нашето намерение е да продължим с регулативния диалог с щатите. Имаме смесения форум за регулаторна работа между Европа и Штатите. Там ще продължим нашата работа, ще продължим работата си и в други двустранни формати. Штатите са свързани с международните стандарти, особено, що се отнася до финансовия сектор. Благодаря. От карай. Ашли Фос. Благодаря. Добро утро, господин комисар. Аз няма да говоря за Брексита, въпреки че изкушението е голямо. Вместо това ще ви попитам за предложенията на комисията по директивата 4 и 5 за изискванията за капитали CRD. Говори се за прилагане на международни стандарти за намаляване на рисковете в банковия сектор. Искам да ви попитам защо комисията реши да се отдалечи от предложенията на Базел в определени аспекти, особено що се отнася до държавните, за, за освобождаването на държавния дълг от ликвид, изискванията на, за ликвидност? Защото базалските изисквания дават 5% в тежест на риска. Аз не смятам, че който и да е държавен дълг има 0% риск. Какво мислите вие, що се отнася до предложението на комисията за 0 процент? Мислите ли, че това е разумно? Казвате ли на банките в такъв смисъл, че е 0% риск а, за банките, ако те имат част от държавния дълг на Гърция? И дали дали пари ще трябва да се печатат в този смисъл. Uh, well, indeed, on the... Сега по отношение на тежестта на риска за, да, за държавния дълг. А това е дебат, който все още върви в Европейския съюз, как да се третира държавния дълг, държавните дългове. Как да се започне? Дали да се започне от 0, 0%? Това е нещо, което на пръв поглед изглежда разумно, но нека си спомним контекста, в който работим. Много страни са изправени пред високи нива на държавния дълг и съответно някои бързи решения за оценката на въздействието на финансовата стаби... върху финансовата стабилност на тези страни е една такава оценка е много важна, защото е важно и да се разбере как държавният дълг може да се разпредели по банките. За да вземем едно такова решение, трябва да не забравяме целта за финансова стабилност в държавите членки. В момента Както знаете, работата напредва по отношение на държавните облигации, обезпечени чрез ценни книжа. European Safe Asset, европейски сигурни активи, това е наречен целия, така е наречен целият пакет. Що се отнася до тези държавни облигации, обезпечени с ценни книжа, трябва да кажа, че наистина Високата секюритизация, съчетана с пруденциално третиране, ще намали рисковите тежести. Това ще даде нов инструмент за инвестиции, което е важно за международните инвеститори и за банките, тъй като това са европейски активи, разпределени в различни страни от еврозоната. И така, ако решим да продължим с това предложение за държавни облигации, обезпечени чрез ценни книжа, това означава, че отваряме път за въвеждане на рискови тежести, вземайки предвид, че осигурените ни активи са на нулево, нулев процент риск. Но и тук трябва да не губим от поглед финансовата стабилност. Не бива да вземаме прекалено бързи решения. Благодаря от името на либералите. Силви Голар. Добър ден, господин комисар. Благодаря за присъствието ви. Оценявам това, че изпратихте документа. Той е много ценен за всички нас. Е, мисля, че в е, пресата чете много неща в контекста на Брексит или защото господин е, Тръмп може да постави някои изисквания. Говорим за много еквивалентност, но нямаме общ поглед. В на един семинар, който организирахме наскоро, Стивън Майер и господин Барадино говориха за опасността от фрагментация в а, дейността на а, надзорниците и начина по който те тълкуват правилата. Искам да ви попитам как а, възнамерява комисията както в, по отношение на надзора, така и по други инструмента, да даде възможност органите да изпълняват своята роля. Всъщност това е. Всъщност става дума за хармонизация на дейността на надзорните органи ние сме приели по-общи мерки. В крайна сметка е, ще възникнат различи в системата, как ще се борите срещу фрагментацията, на най-напред за, еквива, за еквивалентността, но и е, по другите въпроси, които са споменати в е, много добрия доклад от вчера. Да, благодаря. Що се отнася до документа за еквивалентност, ние там задаваме и описваме настоящата практика. И също така осигуряваме съотносимост с критериите, които съществуват в тази област в други законодателни актове на Европейския съюз. Ние също така ще работим и по индивидуалните спестовни сметки. Сближаването в законодателството е една от нашите цели, когато говорим особено и за подготовката на прегледа за, на тези сметки, на спестовните сметки. Тук става дума за управлението, как може да преминем на национално равнище, как да има регулаторно сближаване и как да се обменят по-добрите практики между националните надзорни органи. Сега това е работа в процес, вървят вървят публични консултации по отношение на надзорните органи и предстои да се реши какви стъпки ще бъдат взети в този контекст, както и в контекста на еквивалентността. Благодаря. Имате още една минута. Може да добавите нещо. Искате ли? Не, аз давам а, времето си на другите колеги. Добре. Димитриос Пападимолес от Обединената левица. Благодаря. Господин Добровскис, добре дошли в нашата комисия. Мисля, хубаво е, че не споменахте Гърция, моята страна, във вашите въведителни бележки. Искам обаче да ви напомня изказването, което направихте преди една седмица по CNBC телевизията. Вие казахте, че Гърция се намира в положителна посока, постигайки финансовите цели за 2017 година и, работ, и че работите за целите от 3,5% из, е, из, излишък, бюджетен излишък която е целта за 2018 година. Поздравявам ви за това, но искам да кажа и следното. Много хора смятат, включително и аз, че управлението на градския дълг трябва да е предмет на, на втория преглед и че трябва да има перспективи за гръцката економика. Този втори преглед трябва да бъде завършен, така че да имаме някакви резултати, на които да стъпим. На 20 март ще се състои заседанието на Еврогрупата. До тогава трябва да има резултати. Моят втори въпрос е Международния валутен фонд. Той трябва да направи третия фра... транш за Гърция. Там се, в този контекст се говори за отчисление на, на дълга и за излишъци за след 2020 година. Германският финансов министр настоява за 3,5% излишък за едно десетилетие напред. Господин Московиси говори за балансиран пакет, като компромис между кредиторите. Моят въпрос е как смятате, че може да се преодолеят тези различия между Международния валутен фонд и кредиторите. Преди да дам думата на комисаря, нека е, знаем, нека ви напомня какви са прерогативите, какви са компетенциите на господин Добровски, но той може да отговори каквото пожелаем. Да, аз отговарям за социалния диалог и еврото и не толкова за финансовите услуги, но въпреки това ще се опитам да отговоря. Сега, за гръцката програма. Работим върху това наистина. Ние споделяме оценката, че от общ интерес да се приключи втория преглед, колкото се може по-бързо. Основните параметри за споразуменията са заложени още на предишната среща на Еврогрупата – Мисията е отново в Атина и започна работа днес. Целта е да се получи едно споразумение. Наистина, оценката ни е, че Гърция се справя добре, що се отнася до целите за 2016 година, ще се постигнат вероятно и целите за тази година 1,5% от е, ПВП и много е възможно да по да постигне и целите от 3,5% за следващата година. Какво, от какво имаме нужда? Имаме нужда всички да работят заедно, включително Еврогрупата, институциите, градските власти, за да може да се решат оставащите, оставащите про проблеми и да се постигне споразумение по втория преглед. Надяваме се това да стане стане преди заседанието, следващото заседание на Еврогрупата. Сега, по отношение на МВФ. Ние работим по договора ЕСМ. И работим в тясно сътрудничество с МВФ и Европейската Централна банка. Сега за първоначалните цели за излишък на, на Гърция. Ние изхождаме от по-песимистичните прогнози на МВФ за резултатите от мерките в Гърция. МВФ смята, че Гърция ще постигне по-низки цели което съответно оцветява и анализа за Гърция. Това е една от областите, е, където трябва да се преодолеят различия. Освен това, програмата за фискалната траектория, за излишъците, това са също елементи, които се обсъждат в момента. Но положението на нещата са, че има условия за преодоляване на различията и може би наистина ще постигнем скоро споразумение по втория преглед. Благодаря, господин Гиголт. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисията за това, че тя изпълнява обещанията за устойчиви финанси. Започнали сте работа както излиза от вашите думи и очакваме предложенията на групата експерти. А, освен това, искам да продължа казаното за Гърция. Знам, че често дебата за програмата за реформи се води въз основата на оскърни факти. Пред няколко на няколко пъти беше казано, че 35% от договорените мерки са били изпълнени. Как ще коментирате тези твърдения, които на мен ми се струва, че противоречат на собствената ви оценка? Второ, трябва да кажа, че съм разочарован, че в рамките на промените на BRD искате да се намалят правомощията и бихте ли поели ангажимент да, на, да се съобразите с препоръките в доклада ГОАР? Все още нямаме достъп до документите, използвани в международните форми. Те ще бъдат все по-важни и комисията а, трябва да има ясен ангажимент а, за онова, което ще договаря на тези форуми, да ни осигури достъп до документите. Благодаря. Бяха повдигнати няколко въпроса. Ще се опитам да ги разгледам набързо. Първо за устойчивите финанси. Създадена е група на високо ниво. Очакваме доклад от тях до края на годината и окончателен доклад края на годината. Целта е да се види какви мерки са необходими, за да има повече частно финансиране с оглед на потребността от устойчиви финанси. Поставяме акцент върху зелените финанси в съответствие с препоръката на групата на високо ниво. Сега по програмата за Гърция. Аз споменах макроекономическите показатели. 0,3% растеж, тази година очаквам 2,7% е растеж. Що се отнася до фискалните цели 2015-2016, за 2016 година все още трябва да изчакаме окончателните резултати от Евростат, но не очакваме резултат, някакви изненади. Що се отнася до изпълнението на мерките, това е Ахилесовата пета на гръцката програма. Работим с органите, за да се изпълняват мерките и да предоставяме помощ в различни области, като привличаме национални експерти от държавите членки, от други международни организации и да направим така, че приетото законодателство се прилага на практика по BRRD и правомощията за взимане на решения на властите за преструктуриране и оценка на инструментите. Правомощията съществуват. Запазваме правомощията за взимане на самостоятелно решение Всъщност ние смятаме, че трябва да има повече прозрачност. Когато се определят показатели за всяка банка, може да има отклонения нагоре и надолу, но трябва да решението трябва да бъде обосновано, да има е, обяснение на участниците на пазара как се взимат решенията по доклада ГОЛАР и информацията от Европейската комисия. Е, това е въпрос, по който можем да, е, с който ще продължим да работим. Сега давам думата на госпожа Штоф от е, СПД. Благодаря. От както се спъка балона Дотком от 2001 година, виждаме една експанзивна политика най-напред в Штатите, е след това в периферията на Европейския съюз. Е, това беше балон на недвижимостите, той се спука. Централните банки отговори с ликвидност и, и се разпространи кризата, особено след Радърс. След този бум имаше е, покачване на цените на суровините и хранителните продукти. Има изследвания, които задават връзката между ликвидността, глобалната ликвидност и спекулацията с суровини. Има изследването Джефри Френкън на Харвард, което казва, че понижава, понижаващите се лихвени проценти водят до увеличаване цени на, на например, на пшеницата и други суровини. Освен това, прави се връзка между продаване на пшеница за Пакистан и цените на недвижимостите по времето на Лемен Brothers е, цените на пшеницата се покачи с 400%. В момента те са с 300% по-високи, отколкото през 2001 година. Ребелион принадлежи към едни от най-големите <clears throat> е, вносители на пшеница. Имаше е, бунтове в арабския в арабските страни всъщност <clears throat> тези възстания е, започнаха като протести срещу глада. Моят въпрос е, виждате ли тези връзки? Виждате ли връзката между експанзивната парична политика и ниските лихви и спекулациите с, хранител... с цените на хранителните продукти и, и конфликтите в бедните страни. Виждате ли тази връзка? Uh, okay. uh, let me, uh, stop. Най-напред uh, искам да направя оговорка, че като Европейска комисия трябва да зачитаме независимостта на ЕЦБ и не можем да правим оценка на решенията на ЕЦБ. Няколко съображения, що се отнася до мандата на ЕЦБ. Той е ценова стабилност, инфлация близо до, но под 2%. През последните няколко години инфлацията е под това ниво. И това е причината за монетарната политика на ЕЦБ, в това число количественото облегчаване, ниските лихвени проценти. В момента инфлацията започва да се увеличава. Последните данни говорят за 1,8%, което е доста близко до нивото на ЕЦБ. Не можем да очакваме паричната експанзия да трае вечно. Казва се, че ЕЦБ купува време с държавите членки с тази политика но много беше важно това време да се използва разумно от държавите членки и да се въведат мерки за укрепване на устойчивостта на економиката в глобален контекст. В системата на Федералния резерв също се водеше подобна парична политика и количествено облегчаване, но економическите условия се променят и сега се отказват от количественото облегчаване и постепенно се вдигат лихвените проценти. В един момент можем да очакваме подобни мерки и в Европейския съюз. Това е нормално, защото не искаме економиката да прегрява с лесни пари, когато това не е обосновано. Така че да, действително има връзка, имаше връзка с много ниската инфлация през последните 5-6 години. Естер Деланген от НП. Благодаря, господин председател. Два въпроса за банковия пакет, но може би един общ въпрос за оценката на въздействието и аналитичната дейност. От работата по ИДИ знам, че след допълнителната аналитична дейност от страна на комисията, нещата се придвижиха напред. Виждаме много тенденции в САЩ и Брексис, които могат да имат въздействие върху конкурентоспособността на финансовия сектор и стабилността. И ако екип, смятате ли, че ще се направи допълнителна оценка на въздействието или аналитична дейност за унези досиета, които са необходими, за да направим, постигнем напредък? Втори въпрос, свързан с стабилността на еврото и еврозоната. В много държави членки се води предизборна кампания и във вестници като те или Телеграф виждаме, че Холандия ще преразгледа членството си в еврозоната. Искам да ви кажа, че подобно предложение не е било одобрявано от холандския парламент. Да, има една партия, която иска Холандия да излезе от еврозоната. Холандския парламент обаче се притеснява от това, че много от правилата за еврозоната от самото начало не се спазват. Така че въпросът е как да се възстанови доверието в тази конструкция, която искаме да опазим. Какво смятате, че трябва да направим? голям, някакъв голям скок с министрите или пък да си да седнем, да седнем да, да, да запретнем ръкави и да започнем работа по тези досиета, които обсъждаме. Благодаря. Банковия пакет и оценката на въздействието, нашите предложения, които отправихме в контекста на банковия пакет, не бяха оценени от към въздействие. Ако е необходимо, сме готови да предоставим повече материал, ако това е необходимо, за да се придвижим напред. По въпроса за това как да вървим напред а, в еврозоната, аз мисля, че има нужда и от две неща. Изпълнение на договорени инициативи и трябва също така да видим а, къде има нужда от укрепване на институционалната архитектура. Сега, работата във връзка с предложението на петимата председатели, стигнахме, стигнахме до предложение от първо ниво, Едис едно, беше едно от тях – тук виждаме, че редица елементи са приложени, Европейския фискален съвет, национални съвети за производителност, опростяване на спазването на правата стабилност и растеж. Имаше е, решения в е, ЕКОФИН за укрепване на социалното измерение. Всичко това е, се върши. Сега подготвяме информацията за втори етап от доклада на петимата председатели. Тук се спираме на институционални елементи, като създаване на функция за фискална стабилизация на еврозоната. Тук се обръщаме внимание на въпроси като по подкрепа за инвестициите в страни, в които има асиметрични економически сътресения, схема за гарантиране на депозитите и също така укрепване на процеса на сближаване в еврозоната и създаване на критерии за сближаване, защото процеса на сближаване в еврозоната се смята, че е възприял. И това е причина за много от напреженията, на които сме свидетели. Сега, господин Перейра. Благодаря, господин председател. Проблемът е, с е, необслужваните кредити е проблем, е, който отдавна знаем, че е сериозен проблем, защото има отрицателно въздействие върху економиката, върху растежа и заетостта. Това, е, този проблем има въздействие и върху а, състоянието и стабилността на еврозоната. Този дебат се води отдавна. А, и имаше и конкретни препоръки по страни от страна на комисията. Заедно с това комисията до сега ни казва само, че обсъжда евентуалните а, варианти и формулира критерии. Европейския банков орган излезе с предложение и каза, че има нужда от политическо решение а, и от европейско решение беше направено конкретно а, предложение – което да се реализира на европейско ниво. Каква е позицията на комисията? Подкрепя европейско решение? Което или е против европейското решение? Защо е едно? Едно е европейско решение, друго е координирано решение – координирано е, решение, при което основната роля е на държавите членки. Смята ли, че комисията, че националните решения предполагат е, гъвкавост на правилата, за да могат по-лесно да бъдат изпълнени. Докъде е стигнал този дебат? Сега по необслужваните кредити, действително това е сериозен проблем, който съществува в редица държави членки, в това число и в Португалия. Аз миналата седмица, между прочих, прочим, обсъдих този въпрос в Португалия с правителството и Централната банка. Има нужда от действия и на европейско, и на национално ниво, за да се реши този въпрос. На национално ниво възниква въпроса за ефективността на нормативната база за несъстоятелност, за съдебните дела. Тук основният въпрос е, свързано с бързината на процедурите. Всъщност ние работим по критериите, за които и вие споменахте. Също така Обсъждаме и възможности за разработване на вторичен пазар като инициативи за хармонизация на информация за лицензиране за предприятия, които работят с МБЛ в Европа. И разбира се, анализираме и как могат да бъдат взети тези решения в съществуващият законодателен контекст, особено за държавната помощ. Редица държави членки показват, че решения могат да бъдат взети. Ще спомена само някои от инициативите, които бяха изпълни в Италия система за секюритизация за необслужвани кредити. Тук не се прилагат правилата за държавна помощ. Ясно е, че сега трябва да включим тези различни елементи в координирана европейска стратегия. И това, към това ще бъдат насочени нашите дискусии през април в е, Екофин и мисля, че е, това ще е, ориентира и ще насочи бъдещата ни дейност. Имахме възможност да обсъдим и с председателя на Европейския банков орган. Людек Нидермайер. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар и господин председател. Имам един по-общ въпрос. От доста години ние полагаме усилия за укрепване на световната економика, за насърчаване на свободната и лоялна търговия. Смятаме, че сътрудничеството е по-добро за всички. Сега ми се струва, че много страни обсъждат различни стратегии. По-малко свободна търговия, по-малко откритост в капиталовите потоци, по-малко, по-слабо степен на спазване на правилата. Обединеното кралство иска да напусне единния пазар и вместо едно правило с 28 искат е, отделно правило за себе си. Какво ще бъде въздействието на този различен глобален сценарий? Какво ще бъде, какъв ще бъде ефекта от а, а, демонтирането на нафта, опитите за намаляване на търговията между Китай и САЩ? Какво ще бъде въздействието върху финансовите пазари и финансовата стабилност? Второ, каква ще бъде нашата стратегия в тези различни обстоятелства, особено в областта на финансовия сектор? по въпроса за ефекта на различните глобални тенденции, Виждаме тревожни сигнали по отношение на международната търговия, международните търговски споразумения, от гледна точка на Европейския съюз, аз мисля, че трябва да запазим своята отвореност трябва да преминем към ратификация на СЕТА е, и да е, продължим с другите международни търговски споразумения. Сега в е, каква посока ще тръгнат нещата е трудно но трябва да следим ситуацията отблизо и да реагираме, ако е необходимо. Същото въжи и за финансовите пазари, които споменахте. И в, е, на финансовите пазари имаме нужда от условия на равнопоставеност. И освен тези промени, трябва да преосмислим своя подход към еквивалентността и други области. Но трябва да покажем на международната общност, че Европейския съюз държи на международното сътрудничество, държи на международните стандарти и ще продължим да работим в тази насока. Благодаря. Господин фон Вайтзекер. Благодаря, господин председател. Въпросите ми са свързани с резолюцията за възстановяване Ашли и също така и въпрос ми е свързан с Брексит. Кога ще ще представи комисията цялостна стратегия за създаване на е, единен е, надзорен орган на капиталовите пазари. Силви Голар намекна е, за това, но вашият отговор беше малко а, неясен. От Ако сега, има сега конкуренция за преместване а, на финансовите пазари от Лондон в Европа, което ще доведе до нездрава конкуренция. А, и най-сетне би трябвало би трябвало да има потенциал за неутрализиране на ефекта на финансовата фрагментация с по-тясна интеграция и условия за равнопоставеност в Европейския съюз. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с еквивалентността за трети страни, което представихте. Това достатъчно ли е? можем да кажем, че един вариант е категоричен режим за еквивалентност за трети страни. Друг вариант са екстериториалния подход, както виждаме в ССП от Западни. Освен това, друг вариант е репатрирането. Дали възнамерявате да направите по-цялостна оценка в различни области? Кой от трите варианта е най-добрият отговор? Благодаря за тези въпроси. Първо, за единия надзорен орган. Анализираме това. но и в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Ние не обявихме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 Целта ни е да насърчим сближаването в надзорната област. Ние тук ще подкрепим усилията на ЕСМА. Сега по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 някому не харесва въпроса или отговора. Трудно е да се каже. По еквивалентността. Оздравяване и възстановяване. Предложението е свързано с пруденциални изисквания – не извинявайте, каза ораторът, не за пруденциални изисквания, създава се инструментариум за органите за преструктуриране. Целта по отношение на трети страни не е пазарния достъп, а изпълнение на решенията за преструктуриране на трети страни. Това предполага сътрудничество между органите за преструктуриране. И е, готови сме да водим допълнителни дискусии и да намерим решение, което да е адаптирано към съществуващите рамки за преструктуриране. Вана Милетич. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, казвам на заместник-председателя. Първият ми въпрос е свързан с необслужваните кредити, но вие всъщност вече отговорихте и аз съм наистина щастлива от този факт. И подчертах, че те, че това ще бъде една от основните теми през април. Имайки предвид ситуацията в Харватия, имаме стабилен финансов сектор, но поради необслужваните кредити, достъпа до финансиране за частните лица е наистина много ограничен. Така че съм сигурен, сигурна, че ще намерите решение за това как да подпомогнете економиката. Аз бих поставила въпрос, свързан по-скоро с европейския семестър. Шест страни са класифицирани като страни с прекомерни дисбаланси през 2016 година, а сега същите шест страни се появяват и през 2017 година. Питам се какъв ще бъде подходът през 2017 година и подготвяте ли конкретни мерки, насочени към тези шест страни, за да да им помогнете, така че те да се движат в правилната посока. Освен това, в съобщение подчертавате необходимостта да се ангажират заинтересованите страни в изготвянето на национални програми за реформи, социални партньори, правителства, предприемачи и така нататък но в много случаи на практика виждаме, че нещата не стоят точно така. Как ще осъществите мониторинг за изпълнението на този подход и ако установите, че той не се следва, възнамерявате ли да се обърнете към държавите членки с молба да повторят този, тази програма за осъществяване на реформи? Благодаря. Благодаря. По отношение на макроекономическите дисбаланси и съответните процедури, по отношение на страни, които са изправени пред прекомерни дисбаланси и ситуацията с Харватия. Да, наистина в момента това, което очакваме от държавите членки, са амбициозни програми на национално ниво за реформи, в които държавите членки посочват как се справят с прекомерния дисбаланс. И в нашия анализ на базата на националните програми за реформи очертаваме и препоръките по страни. И в случай с страни, където има прекомерен дисбаланс, изготвяме още по-подробни препоръки за мониторинга на изпълнението в хода на реформите на тези препоръки. Разбира се, ако видим, че нещата не се движат в правилната посока, няма ангажименти по отношение на реформите, винаги съществува възможността да наложим корективния режим на процедурата където се предвижда един по-силен механизъм за надзор и държавите членки трябва да изготвят план за корекция. Надявам се, че няма да се стигне до такъв сценарий. Надявам се, че ще осъществим добро сътрудничество с страните с прекомерен дисбаланс и че този дисбаланс ще бъде обхванат и в националните програми за реформи. Освен това сме готови да окажем техническа помощ на тези страни чрез звеното ни за подпомагане по структурните реформи, ако държавите членки се нуждаят от допълнителна помощ за това как да се справят с конкретни дисбаланси и кои са най-добрите решения. Благодаря. Пол Танг.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 Накратко ще се спра на секюритизацията. В момента се намираме в конструктивни преговори и парламентът има своята позиция, легитимна позиция и се надявам, че комисията ще изиграе ролята на медиатор между съвета и парламента. Защото съвета трябва да отговори и на позицията заета от парламента. Т.е. има напредък по техническата работа, което е чудесно, но основните въпроси очакват своя отговор от страна на съвета и се надявам, че комисията ще ни окаже съдействие в тази насока. По отношение на надзора, във връзка с Съюза на капиталовите пазари. Миналия четвъртък бях на срещата в Париж и вие тогава казахте, че надзора, който се осъществява, не е най-важният фактор за функционирането на Съюза на капиталовите пазари. Това много по-отчетливо го заявихте там, отколкото го очертахте тук. Така че това наистина ме обърква. Надзорът е много важен и надзорът на европейско ниво е изключително важен за функционирането на Съюза на капиталовите пазари. Имайки предвид това, имам и два конкретни въпроса към вас. На първо място в доклада за равносметка парламентът призовава комисията да изготви един обобщите, обобщен доклад до края на 2016 година, като се фокусира върху а, пропуски, разминавания, а, пропуски, разминавания. Дали комисията изготвя такава оценка? за една кумулативна оценка на въздействието. И вторият ми въпрос в отговор на писмен на въпрос на Перанж Берес и от моя страна, комисията отчита необходимостта да се отчита риска в областта на климата за функционирането и на финансовите институции но отговорът не е ясен по отношение на следващите стъпки. Вие споменахте за дълбочаване на дейността а, чрез а, практическа работа, но тук трябва да отчетем и стрес-тестовете. това предвижда ли се и в а, средносрочния преглед, който се предвижда по отношение на Съюза на капиталовите пазари? Благодаря, господин Танк. Доста въпроси поставихте. По отношение на секюритизацията, да, наистина очакваме е, конструктивно сътрудничество. Тристранните срещи протичат вече и сме готови да работим с парламента, за да постигнем съгласие по това важно досие. Що се отнася до съвета и Малтийското председателство, целта е да се приключат тристранните срещи а, по време на тяхното председателство. Така че а, това е в ръцете на председателството, но ние насърчаваме и съвета, и парламента да се финализира тази а, работа възможно най-скоро. По отношение на Европейския надзор и Съюза на капиталовите пазари и проведената среща на върха, това изказване от моя страна беше обществено достояние и казаното от мен отговаря до голяма степен на това, което заявих днес тук. По отношение на регламентирането на финансовия сектор и цялостната оценка, мисля, че вече сме изготвили една такава оценка а, чрез а, поканата за доказателства. Това ни дава възможност да съберем кумулативни данни за законодателните актове, съразмерността е, се очита, дали има а, някакви а, непредизвикани случаи на дублиране, пропуски, дали има някакво разминаване и пропуски в архитектурата. А сега надграждаме над отговорите, които сме получили и някои от предложенията вече са включени или по-скоро някои от отговорите, които сме получили, вече са включени в пакета за реформиране на банковия сектор. По въпросите ви, свързани с риска за климата и стрес-тестовете, наистина ще, това ще бъде полезен елемент да се направи оценка на стабилността на финансовите институции и трябва да получим необходимите данни за въглеродната наситеност, интензивност и съответните методики. Все още очакваме съответните препоръки, които да получим за да видим какви ще бъдат последващите действия. И това е в обхвата на работната група на високо равнище за устойчиво финансиране. Очакваме техния доклад малко по-късно тази година, както вече казах. Благодаря. Благодаря, Георгио Кирцус. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник председател, два въпроса от моя страна. Можете ли да е, опишете динамиката за публичния дълг в еврозоната, дали дългът е, се увеличава като процентно съотношение от БВП, кои страни а, е, са в кои страни се наблюдава негативно влияние от увеличаването на този дълг и какви са разходите за обслужване на дълга? Смятате ли, че през следващите години това ще се увеличи и смятате ли, че лихвените проценти ще продължат да бъдат на ниско ниво? На второ място, като необслужените кредити достигат 45% от общите кредити в Гърция. Нищо не се случва, за да се облегчи ситуацията. Ако има, ще има ли някакви инициативи от страна на комисията и другите институции, които участваха в третата спасителна програма за Гърция? Благодаря. Излишно е да ви припомням, че извън правомощията на нашия гост, заместник-председателя, но ако той прецени, може да отговори на този въпрос. Но вие пропуснахте въпроса на господин Пападимулис, господин Домбровскис. Аз ще се опитам да отговоря на този въпрос. На първо място за динамиката на дълговете – динамиката на дълговете в Европейския съюз и в еврозоната като цяло, в момента има една нисходяща тенденция. Публичният дълг в еврозоната е около 19% от БВП, в Европейския съюз е от около 85% от БВП и в двата случая има нисходяща тенденция и съотношенията, когато са високи в страни като Италия и Португалия, виждаме, че съотношението между дълг и БВП се стабилизира но а, като цяло тенденцията е за намаляване на това съотношение. Да, наистина, вие споменахте съответните причини. А, не може, в момента има а, среда на ниски лихвени проценти. А, инфлацията се покачва, така че държавите членки трябва наистина да запазят своята разумна политика по отношение на определянето на лихвените проценти по отношение на обслужване на дълга, защото това ще добави към гаранцията на пазара за едни разумни ниски лихвени проценти и за в бъдеще. Що се отнася до ситуацията с необслужваните кредити в Гърция, наистина това е част от дискусиите, които са включени в нашата програма. И освен това, трябва да се отворят пазарите на необслужваните кредити в Гърция, защото те са много ограничени, много лимитирани. Има много ограничени начини за обслужване на необслужваните кредити, а също така и за да се подобри събирането на дълговете. Така че наистина това е част от нашата програма и дискусиите, които са предвидени. Благодаря, Орнес Фернандес. Gracias, Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин заместник-председател. Сложно е да се задават въпроси в края на дискусията. Аз имам три въпроса към вас. По два от тях вече чух отговор, така че наистина ще бъда съвсем лаконичен. бих искал да поставя въпрос по отношение на ЕДИС. Както знаете, преговорите достигнаха до своя технически етап в съвета. Не знаем кога съветът ще направи оценка на ситуацията, а в парламента стартирахме дискусиите по предложението на комисията. Въпреки това обаче има някои изменения, които ще размият първоначалното, ще разводнят първоначалното предложение на комисията. До каква степен смятате, че застрахователните модели без поделяне на риска може да е полезен инструмент за запъл... допълване на третия стълб на... стълб на банковия съюз и да се осъществи връзката между баланса и обслужването на дълговете. Знаем, че в това отношение ситуацията е подобрена, но а, ако има такива рискове, това ще се отрази негативно на финансовата стабилност. Благодаря. По отношение на предложението ИДИС, това предложение в момента се обсъжда от съзаконодателите и насърчаваме и съвета, и Европейския парламент да продължат работата си по това предложение. По отношение на работата в съвета, техническите дискусии се провеждат в момента и се надявам, че ще можем да отбележим напредък по това предложение съвсем скоро. Що се отнася до модела за презастраховането, в нашия анализ правим оценка на доводите за и против различни модели. Има аргументи за, така че в нашето предложение предлагаме да се стартира с този модел. Нашия анализ посочва, че пълното застраховане е по-ефективен модел в сравнение с други варианти. Ето защо предлагаме на втори етап да се премине към съвместно с застраховане и пълно застраховане. Готови сме да обсъдим с парламента кой е най-удачният начин за процедиране, но има анализи, които подкрепят първоначалното предложение на комисията, което предвижда три етапа презастраховане, съвместно застраховане и пълно застраховане и а, постепенно преминаване към а, секюритизация. Благодаря. Зигфрид Мудърсън. Да, благодаря господин председател. Добър ден, господин заместник председател. Имам два конкретни въпроса. Преди две седмици парламентът прие доклад който обсъжда създаването на данъчен капацитет за еврозоната то, дали това играе роля във вашите планове за стабилизиране на съюза на капиталовите пазари и как, ако това е така, какви са източниците на финансиране? И ако предвиждате такова финансиране, това ще доведе ли до увеличаване на финансовото бреме за европейските граждани? На второ място, миналата седмица, заедно с госп... комисар Московиси, изпратихте писмо до моята родина, Румъния, на базата на увеличаващия се дефицита в страната и разминаването с средносрочните цели. Мисля, че съвсем удачно изпратихте това писмо. Какви мерки очаквате от а, правителствата на държави членки в подобна ситуация, така че да се съблюдават правилата за намаляване на дефицита в бъдеще? А, и това беше очертано от вас и от комисар Московиси във въпросното писмо. Благодаря. Вече припомних за ресора и въпросите, които попадат в него, но въпреки това заповядайте. Да, това засяга друга част от моя ресор, така че ще отговоря на тези въпроси. На първо място фискалния капацитет в еврозоната. Проблемът е, че има а, леко объркване с бюджета на еврозоната, стабилизиране, функциониране, различни термини се използват и а, много често тези термини означават и нещо различно. Така че аз ще използвам терминологията от доклада, където се говори за функцията за стабилизиране на еврозоната. Вече описах потенциални два модела. Модели за защита на инвестициите в страни с ам, сътресения и а, страни, в които има застрахователни схеми. Тъй като параметрите за функционирането са очертани в доклада, това не трябва да води до постоянни трансфери между държавите членки, нито да намалява стимулите за съответните области за изготвяне на политики, тези инструменти могат да бъдат изготвени по такъв начин, че да не се стига до допълнително финансово бреме. Що се отнася до нашето писмо, което изпратихме с колегата Московиси на правителството в Румъния, писмото а, засяга факта, че бюджетният дефицит на Румъния през последните години се увеличава и съгласно нашата зимна прогноза се очаква дефицитът да а, премине лимита от 3% от БВП. Очаква се 3,6% от БВП през а, тази година което поставя страната в една ситуация на процедура по прекомерен дефицит. Проведох дискусии с правителството на Румъния, с министъра на финансите по този въпрос, за да се запозная с прогнозите на правителството. Те са по-оптимистични, предвиждат 2,9% бюджетен дефицит, въпреки това обаче тревогата съществува. Тревогата и за разминаването с поставените средносрочни бюджетни цели е на лице. Какво очакваме, какви реакции? Със сигурност очакваме реакции за преобръщане на тази тенденция за намаляване на бюджетния дефицит, така че той да не надвишава 3% от БВП като начална точка и след това дефицита да започне да намалява поетапно. Благодаря. Благодаря, казва председателя и имаме още две минути. Има ли някакви спонтанни изказвания или допълнителни въпроси? Господин Фокс си тръгна, господин Луф. Съвсем накратко ще ви помоля. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. ЕЦБ очертава политика за разрешаване на кризата с постоянен растеж и решения за разрешаване на дълговата криза. Признава, отчитам това. Казахте, че ще се наказват фискалните дисбаланси, които се отразяват върху платежоспособността, кризата с ликвидността и така нататък. Въпросът ми е с нарастващия натиск на пазарите и данъчната политика в Съединените щати, трудностите с преговорите по Брексит, дали се възстановява един модел за определяне на лихвени проценти с четвърт процент по отношение на дълговете и какво ще бъде въздействието върху облигациите за държавите членки на Европейския съюз и дали ще има някакво някаква по-висока опасност от рискове в този сектор. Благодаря. Отново ще започна със същата оговорка, че като комисия отчитаме независимостта на ЕЦБ, така че няма как да предрешаваме тези решения на ЕЦБ, но мога да изложа някои общи постулати. На първо място, наистина, натиска от инфлацията се увеличава и последните данни за инфлацията посочват ниво от 1,8%. Знаем, че ЕЦБ и има мандат за стабилност на цените, т.е. инфлацията да бъде под 2%. Ясно е, че не можем да очакваме подобни политики за ниски лихвени проценти, за насищане на пазара, което да продължава вечно. Освен това, знаем, че ЕЦБ предвижда една програма за количествено насищане на пазара. Така че държавите членки трябва да се подготвят, трябва да се адаптират към факта, че а, това парично насищане ще приключи в определен момент и това е свързано също с рисковете за облигациите, въпрос, който трябва да бъде отчитан, особено в тези държави членки, в които дълговите равнища са много високи и по време на европейския семестър посочваме необходимостта дълга, дългът наистина да отбележи една нисходяща тенденция. Да, дългът е висок, но има тенденция за намаляване, има ангажимент на държавно регионално ниво и така ще се улесни финансирането с разумните лихвени проценти. Не съм в състояние да отговоря на въпроса за моделите на ЕЦБ. Трябва да отправите този въпрос към колегите от ЕЦБ. Благодаря. Uh, Благодаря, казва председателят. <clears throat> Това беше наистина полезен и интересен диалог. Благодаря. Благодаря за присъствието ви, за вашите въведителни бележки и отговорите ви. Надяваме се на тясно сътрудничество. Следващия диалог ще е през... Ще, ще се състои на 20 юни. Okay.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 Point 10 of our agenda, hybrid И така, колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това са несъответствия при хибридни образования, инструменти, включващи трети държави. Това е важен елемент в борбата ни срещу избягване на данъчните измами, борбата с данъчните измами и отклоняването от данъци. Докладчикът е Оле Лудвигсон. Имахме дискусия по проекто текста. Но отново имаме несъответствие при времевия график при представяне на становищата от съвета и парламента. Това не е добре, но в крайна сметка имаме напредък по това досие. Ето и различни са нагласите, но така или иначе ще знаем, че Съветът може би предпочита по-амбициозни резултати, отколкото комисията. Давам обаче за момента думата на нашия докладчик. Господин Лодвексон. Благодаря. Аз приветствам предложението на комисията, що се отнася до хибридните несъответствия в трети страни. Това би улеснило борбата ни срещу данъчните измами. Чрез този текст бихме могли да закрием пробойните в законодателството на трети страни и държавите членки. Но приложението ще бъде отложено с една година, то ще се случи през 2020 година. Имаме много бързо интегриране на националните е, стопанства, имаме прекалено бърза дигитализация, което посочи е, дефицитите в законодателството, дефицити, които поощряват преместването на печалбите. Това е естествено в полза на многонационалните компании, които се стараят да намалят данъците, които плащат. Това се видя при Apple и, Google. Данъчното третиране на един економически оператор трябва да е еднакво навсякъде, във всички държави членки и данъчни юрисдикции – Стремежът на предприятията е да се намали данъчната основа. Наблюдават се такива тенденции, както и тенденцията за преместване на печалбата. И така се създават хибридните образования. Мултинационалните концерни, които действат в Европейския съюз и извън него, те трябва да плащат данъци в Европейския съюз. На 20 юни съветът представи предложение за хибридните образования. Това е предложение, което е в унисон с доклада на ОСР за хибридните образования и свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите БЕПС. Но има хибридни образования, които не попадат в, областта в обхвата на член 9. Тоест, е, тук става дума за хибридни места на стопанската дейност, за хибридни трансфери. От това резултират несъответствия. Апел показа, че има нужда от по-ясни и по-строги правила, защото концерните могат да допринесат до повиш... за повишаване на благоденствието на обществото. За тази цел са необходими оперативни правила. По отношение на тези правила искам да направя препратка към изменение 22, т.е. че ни е необходима една а, ясна дефиниция за стопанската дейност и мястото, където се извършва тя. Защото се предприемат адаптации при местата на стопанските дейности на филиалите. Това не би трябвало да се получава, така се така се стига до двойно необлагане и така се стига до това, че печалбите на предприятията не се облагат с данъци. <clears throat> Данъчно облагаемото юридическо лице прехвърля печалбите си. Така Макдоналд не плати данъци нито в Штатите, нито в Люксембург. Това не е приемливо, затова трябва да се предотврати двойното необлагане на данъци. Ние искаме естествено да няма двойно облагане, но не искаме да имаме и двойно необлагане. Когато става дума за хибридни образования, не бива да има структурирани споразумения, които да имат за цел укриване на данъци или отклоняване от данъчни задължения. Правилата не бива да се заобикалят, това трябва да предотвратим. Данъчните власти трябва да са много бдителни по отношение на хибридните образования – Формулировката в текстовете трябва да е много ясна. 4, 5, 6, 11 и 23 са измененията, които целят именно това. Борбата срещу хибридните образования е само част от общия пакет на ОСР и Г20, пакета за борба срещу данъчните измами. Важна е тук и ролята на, поли... на политическото сътрудничество в областта на данъчното облагане. Една държава не може да се справи сама с това предизвикателство. За това тази борба трябва да се води на равнище международни институции. В този смисъл съм предложил изменения. Сплотените усилия ще ни осигурят едно балансирано споразумение. Надявам се на една плодотворна дискусия. Благодаря. Благодаря на докладчика. От името на НП, госпожа Петекайнен. Е, господин Ламасур ще представи нейното мнение. Госпожа Петикайнен не може да присъства днес, тя се извинява. Тя благодари на докладчика за добрия доклад. Госпожа Петекайнен смята, че предложението на комисията е много добро. Принципът трябва да е данъчното облагане да е ефективно и прозрачно и трябва да има равнопоставеност между всички компании. В този смисъл е необходимо да се осъществи честен бизнес климат. ОИСР излезе с доклад по БЕПС. Той дава една добра рамка за стратегии за борба с данъчните измами. В текста се включват хибридните образования от трети държави. Съществуващото законодателство се занимава с несъответствието между държавите членки, но за първи път в момента се включват и третите държави. Не бива да се създават е, изкуствени дефиниции, прагове или други споразумения, които да дават възможности на компаниите се отклоняват от задължението си да плащат данъци. Госпожа Кайнен подкрепя докладчика в желанието му да, раз, да разшири обхвата на законодателството. Измененията на докладчика за заостряне на амбициите на, на предложението на комисията съответстват на предложението на съвета. Тя подкрепя желанието на докладчика за закриването на всички пробойни в законодателството. В противен случай данъчната тежест ще се увеличава, законодателството няма да бъде ефективно. Госпожа Петекайнен с удоволствие ще обсъди по-нататък доклада с своите колеги. Госпожа Лернер от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Държавите членки имат различни данъчни системи за облагане на корпоративните печалби. Има разлики в Европейския съюз, не бива да има данъчно двойно облагане, но предложението, което имаме в момента е да се разшири обхвата на съществуващото законодателство, така че да се избегне и двойното данъчно необлагане, когато печалбите се принасят в трети страни. Това ще намали случаите на отклоняване от данъци, но няма да ги елиминира окончателно. Надявам се нашата комисия да предприеме всички мерки за закриване на пробойните в законодателството. Надявам се всички ние да направим предложения. и да посочим какви са поробойните и недостатъците на данъчните системи в нашите отделни държави членки, защото борбата с данъчните измами е много важна и важна е в името на устойчивите финанси и справедливото данъчно облагане. Много важна е тази борба също и от перспективата – на подобряване на имиджа на Европейския съюз. Какво искаме обаче да постигнем? Хармонизация или подобряване на законодателството по смисъла на доклада за БЕПС на ОСР. Как може да предотвратим допълнителните разходи в същото време? Подкрепям измененията, представени от докладчика и искам да подчертая някой от препратките, които се правят в доклада. Например, разширяване на обхвата на мерките против хибридните несъответствия. Включването на хибридните споразумения в обхвата. Смятам, че това е разумно. Надявам се, че Изменение 14 може да бъде уточнено по-добре. Така че то да включи именно и хибридните споразумения. Благодаря. От името на ЛД, господин Сторвалс. Благодаря. Имаме малко странен състав Имахме странен състав при докладчиците в Сянка. Имаме трима докладчици в Сянка от Финландия и един докладчик от Швеция. Въпреки това несъответствие, е, успяхме да се чувстваме добре, да работим добре. Но аз не зная сега на кой език да, да продължа. Ще продължа на шведски. И е така. Подкрепям колегата Лудвиксон. В своята презентация той представи това, което подкрепяме всички ние, т.е. всички дефицити в законодателството да бъдат преодолени. Ние всички искаме да си сътрудничим добре, така че да постигнем това, което той препоръчва в доклада. Имахме трима финландци като доклад Чици в сянка, така че преминавам на финландски. Финландците винаги са били много чувствителни към този вид доклади. И като финландци, ние искаме да постигнем резултат, а, който да удовлетворява очакванията не само, а, не само очакванията на финландците, но и на другите европейци. Благодаря. Не мога да говоря нито финландски, нито шведски, така че не мога да ви отговоря на тези езици. Подкрепям това, което обаче казахте. Маткарти. Благодаря. Наистина, хибридните образования в трети страни са много важни за моята делегация. Като ирландски делегат, аз идвам от е, страна, е, която до голяма степен поощрява прехвърлянето на печалби на големи мултинационални компании. Има големи дефицити, е, които все още съществуват в предложението. Някои от тях бяха осветлени от докладчика. Например, има предложение – за предприемане на мерки, когато съществува само голяма опасност за избягване на плащане на данъци. Ние за това пред, подкрепяме предложенията на докладчика. Има три допълнителни коментара, които искам да направя. Най-напред Apple – тук видяхме, че има нужда да се третира въпроса за несъответствията между браншовете, между дъщерните фирми на едно предприятие. А ИСР има съответно становище. Според мен тук в този текст трябва да се засегне въпроса за дъщерните фирми по-задълбочено. На следващо мя... място въпроса за печалбите. Ирландското законодателство окоръжава прехвърлянето на печалбите. Комисията обаче трябва по-ясно да зададе своите правила, а именно да използва по-добре инструмента за балансовите сметки. И накрая комисията казва, че не бива да има двойно данъчно облагане, но известно известно е, че има споразумение между Ирландия с Малта и Арабските емиратства, емирства за двойно данъчно облагане. Тези споразумения би трябвало също да бъдат взети предвид, когато говорим за двойно данъчно необлагане. Давам думата отново на докладчика, тъй като няма спонтанни изказвания. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Надявам се да постигнем споразумение по текста. Естествено, стандартите за глобализация трябва да бъдат взети предвид. Големите мултинационални компании трябва да плащат данъци, но не повече отколкото трябва. Радвам се на бъдещата дискусия и се надявам докладът да стане в крайна сметка силен, така че да отрази силно послание, отправено към обществеността от парламента. Председателят на 27 март е обсъждането на, на измененията и в, съ... на същия ден ще бъде гласувано предложението в комисията. На 2 април ще има гласуване в пленарната зала.